подкрепено с мнозинство, предвижда по време на триалога да се предвидят подкрепи за хранително-вкусовия сектор, за да се преодолеят щетите нанесени от въвеждането на мета от САЩ, тъй като тези хора нямат нищо общо с тази търговска война между ЕС и САЩ. За това нашите селски стопани, животновъди не трябва да плащат за всичко това. За това се радвам, че беше подкрепено това изменение, което е в подкрепа на европейските селски стопани. Колегата Жданок. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах за общия бюджет, защото се подкрепят програми за младежите, климата и а, научните изследвания, но гласувах против блок 15, защото смятам, че не трябва а, работната група по Стратком да получава средства на дънакоплатците. Не смятам, че трябва да се плаща за а, такъв а, продукт. всички факти, които се изнасят, са изключително преувеличени. Пример от Латвия. Старатком цитира информация от Спутник медии в Латвия, която не отговаря на действителността латвийските медии а, се твърди, че а, добре отразяват унези от Беларус. А, не, колегата Палмър. Благодаря, господин председател. И аз искам а, да откроя значителната бюджетна подкрепа за програмата Еразъм Плюс, но пак ще кажа, че е, има неяснота и несигурност поради напускането на Великобритания и участието на страната в бъдещото издание на Еразъм плюс. Хиляди млади хора от Великобритания са участвали в тази програма и тази година и в минали години. 94% от колежите в Великобритания няма да могат да възпроизведат успеха на тази програма, ако няма европейско финансиране. Така че би трябвало да е, се има предвид, че хората, които ще се ползват от Еразъм през 2020 или 2021 година, не са могли да гласуват в референдума през 2016 година. Е, трябва да се даде възможности на тези хора да изразят виждането си дали Брексит да се състои или не. Благодаря колегата Кели. Благодаря. Както колегата Маткарти, аз ще говоря на родния ми език. Аз с удоволствие подкрепих направените предложения, тъй като се струва. Напомня ми за това, че ако хвалите младите хора, те ще ви следват. Но ние всъщност не ги хвалим, а им помагаме да могат да пътуват, да си намерят работни места. Затова аз подкрепих и препоръките, свързани с климатичните изменения и противодействието на тези изменения. Нека да работим за постигане на заложените цели. Това е спешен въпрос. Трудно е за много страни. Затова е правилно да им осигурим нужната финансова помощ. Затова подкрепих доклада, тъй като той ще помогне на европейските граждани като цяло. Благодаря. Това бяха гласу... обясненията на вота към доклада на госпожа Холмайер и Гарсия Рубял. Рубял. Сега преминаваме към доклада на колегата Сарвама, освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година а, за службата за Колегата Рос е първият оратор. Благодаря, господин председател. Основната задача на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището е да подкрепя по-добре държавите членки при определенето на тяхната политика в областта на обежищата. Тази служба обаче е, стана обект на упреци е, 2000 и 16-17 година имаше несъответствия при възлагането на обществени поръчки. Злоупотреба с власт, неправомерно разпределяне на средствата и опити за сплашване на служители. Общо 6 различни теми. Това е последен шанс за ЕАЗО да се освободи от тези упреци. ние отказваме освобождаването от отговорност. Колегата Почак. Благодаря, господин председател. Агенцията за подпомагане на държавите членки в областта на убежището върши приоритетна работа с отражение върху сигурността и прекратяване на насилието. Проявите на насилие към бежанци в Малта, на които сме станали свидетели, със сигурност са недопустими. Аз подкрепих агенцията за в резолюцията за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, но трябва да се каже, че има много проблеми при обществените поръчки, които възлага тази агенция. Над 10% от плащанията, извършени от тази агенция, са извършени погрешно. Има редица проблеми при назначаването на нови служители. Миналата година директорът подаде оставка във връзка с тези проблеми. Нужно е да гарантираме наличието на една истински прозрачна и независима агенция в тази област. Благодаря последният оратор, господин Кели. Аз гласувах, както предишните оратори, по освобождаването от отговорност на ИАЗО. Сметната палата, ОЛАФ посочиха, че има нарушения, те са материални, не спазване на плащанията, нарушение на процедурите за обществени поръчки, злоупотреба с европейски средства, също проблеми с човешките реформ, ресурси, с опазване на данните и прочие. Това е напълно неприемливо от страна на агенция, която има такива правомощия. Затова аз гласувах в подкрепа на отказа за даване на освобождаване от отговорност. Може би трябва да преразгледаме отново този въпрос на по-късен етап. Благодаря, колега Кели. Това бяха обясненията към доклада на колегата Сарвама. Сега преминаваме към обясненията на ВОТА, към доклада на Гарсия Муниус, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година, общ бюджет на Европейски съвет и съвет. Колегата Полчак е първият оратор. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Искам да се спра на освобождаването от отговорност на съвета. Политиката на Европейския парламент е единственото, единственият пряко избран орган и бюджетните му правомощия включват и правомощието да освобождава от отговорност. Това в момента наблюдаваме дългосрочни напрежения между различните европейски институции. Според мен легитимността на Европейският парламент не може да се поставя под съмнение. И ако искаме а, отделен бюджет, който да не се а, обсъжда изобщо, това ще бъде нарушаване на нашите правомощия, така че трябва да се справим дългосрочно с а, този проблем. Благодаря колега, колега Полчак. Колегата Нютон Дън има думата. Благодаря, господин председател. Не можах да подкрепя предложението да се откаже освобождаване от отговорност за изпълнението на този бюджет. Съветът е ужасен орган обвит по тайност. Той направо заличава доверието на европейски към Европейския съюз. Те трябва да си почистят авгиевите обори, обаче да не трябва да отказваме освобождаване от отговорност, защото ние ще откажем освобождаване от отговорност за техния бюджет, те ще откажат да ни подкрепят за нашия бюджет и така ще си прехвърляме топката за ужас на обществото. Трябва да се премахнат екзотичните места за срещи и заседания, да се премахна всяка възможност за прахосване на пари. Това ще накара съвета да бъде по-прозрачен и ще го принуди да харчи както трябва парите на дънакоплата. Благодаря, колега Ньютон Дън. Последният оратор е господин Кели. That... Ясно е, че съветът и Европейския съвет не можаха да дадат отговори на пъсмените въпроси, внесени от парламента. Генералният секретар не присъства на организираното изслушване. Съветът не взема предвид препоръките на парламента от 26 март 2019 година относно освобождаването в отговорност и това не е приемливо. Ние отправяме послание към съвета, че трябва да гледат сериозно на тези неща. Всички европейски институции трябва да бъдат прозрачни и подотчетни на гражданите в Европейския съюз. Те трябва да имат доверие към тях, да извършват своята дейност, да поемат своята отговорност. Благодаря ви. Благодаря, колега Кели. Това бяха обясненията на вота към доклада Гарсия Мунюс. С това изчерпваме дневния ред за момента и пожелавам на всички присъстващи. Желаем добър апетит. Прекъсвам заседанието до 15 часа. телефона това изглежда червено.